книга от 2011 година за транспорта. Сега давам думата на докладчика господин Вим Ван де Камп. Имате думата. Благодаря ви. Позволете ми да започна с думи на благодарност към докладчиците в Сянка. Благодаря специално на всички, които участваха в междинния преглед, който направихме. 633 са измененията, които бяха внесени. Процедурата продължи доста дълго. Е, консултациите бяха сложни. Не бе лесно с докладчиците във всяка да се споразумеем е, за компромисите. И все пак успяхме. Благодаря на сътрудниците на всички е, политически групи, на комисията, за която работим на парламента. Всички те е, имат принос е, за този доклад. Няколко бележки по бялата книга. Първите ни бележки бяха малко по-здържани. Е, казахме, е, нищо ново, не се съдържат важни решения. Но в момента е, извършваме междинния преглед и много важно е естествено да има последователност в нашата политика. Струва ми се, че успяваме не бихме могли да си позволим в Европейския съюз на всеки 4, 5 или 9 години да предлагаме нова политика в областта на транспорта. Поставяме акцента върху последователността в транспортния сектор на Европейския съюз. В Нидерландия ние казваме без транспорт всичко замира, всичко спира. Да, за това се нуждаем от един ефективен транспорт. Нуждаем се от добре работещи служители. Стотици хиляди са тези, които работят в транспорта. Не бива да забравяме това. Транспортният сектор трябва да бъде устойчив. 24% от замърсяването в Европа се причинява от транспорта. 29% се дължат на е, енергетиката. И само тези е, данни дори показват колко важна е ролята на транспорта по отношение на устойчивото развитие. Така че не е достатъчно да отбелязваме колко важен е транспорта. Достатъчно е, е обаче, ако кажем, той е много важен и същевременно той може да допринесе за подобряване на е, околната среда, за повече чистота, за прехвърляне е, на транспорта от един вид транспорт към друг вид транспорт, е, да кажем от авиацията към ЖП транспорта или от е, сухопътния транспорт към е, ЖП транспорта. Говорим от много дълго време, но в крайна сметка това не се случва. А всеки път сме казвали, че би трябвало всъщност да отделяме много повече внимание и да прехвърляме колкото е възможно повече превози на ЖП транспорта и на вътрешното корабоплаване. Естествено, не пренебрегваме и е, корабоплаването е, по морета и океани. Нуждаем се от интелигентни е, транспортни системи, нуждаем се от иновации, нуждаем се от е, електроника. Е, и електронно управление на транспортните средства. До 2020 година ще постигнем нещо, но би трябвало да сме много амбициозни. По отношение на градския транспорт, мисля, че ще има много изказвания и колегите сигурно ще се спрат на някои отделни въпроси. Виждам, че съм спестил малко време, но няма значение, ще имаме повече време за дискусия. Благодаря, господин докладчик. А сега давам думата на комисаря Виолета Булк. Президент, honorable Господин председател, почитаеми членове на парламента, първо искам да благодаря на докладчика, господин Ван де Камп, благодаря и на докладчиците в Сянка, както и на целия Европейски парламент за много ценния му принос в разработването на бята книга. Много работихме по нея. Има наистина над 600 изменения и това показва активното участие на парламентаристите. Вашият доклад е наистина навременен и добре дошъл. Комисията благодари за неговото качество. Искам да се спра на 7 конкретни точки в доклада ви. Първо, комодалността, ефективното използване на всички видове транспорт. Върху това пада акцента в доклада и ние напълно подкрепяме този подход. Наистина трябва да се подобри инфраструктурата, да се интернализират външните разходи, да се работи за справедливата и лоялна конкуренция между различните начини на транспорт. Що се отнася до инфраструктурата, то комисията наистина постигна голям напредък, що се отнася до дефинирането на коридорите, ТНТ, както и транспортните проекти, които в бъдеще ще могат да се възползват и от Европейския фонд за стратегически инвестиции. На трето място – транспортната устойчивост. Тук комисията работи много активно – най-вече до снижаване на въглеродните емисии и постигане на по-добро екологично качество. Необходимо е да се работи повече за мобилността, това е вярно, но все пак ние не бива да променяме и местната специфика – на четвърто място се говори за цифровите решения. Това е така. Трябва да има интегрирани системи за издаване на билети. Също времено аз съм съгласна с много от заинтересуваните групи, че на европейско ниво не може да се наложи универсално решение. Нека предоставим информацията, а бизнесът да реши как да отговори на нуждите на клиентите си. Ние трябва да въведем стандартите, регулаторната рамка, която да позволи на тези услуги да се развиват. Господин председател, почитаеми членове на парламента. Вашият доклад настоява хората да бъдат в сърцето на транспортната политика и аз съм напълно съгласна с този подход. Обедена съм, че транспорта трябва най-вече да служи на обществото на пътниците, на тези, които имат нужда от превозване на товарите и това е целта на инициативите ни. На шесто място се разглеждат социалните въпроси. Сегашните условия не са удовлетворителни, затова и комисията Юнкер поставя акцента върху развитието на уменията, както и социалната справедливост. Без един категоричен социален дневен ред няма да се подобри транспортния пазар това отношение вашето мнение е много важно. На седмо място по-конкурентен и ефективен транспорт. Знаем, че в Европа все още има твърде много бариери и те пречат и на единия пазар. Ние работим за постепенното им отпадане. Така се надяваме да имаме единна транспортна европейска територия – която работи при високи стандарти, като тези стандарти постепенно се разпространят и до трети страни. И накрая е, Вашият доклад изтъква една от основните слабости на нашите политики, а именно изпълнението. Напълно съм съгласна с това, господин Ван де Камп. Тук можем да работим заедно за да сме сигурни, че и законодателните норми са достатъчно упростени и ясни и могат лесно да бъдат изпълнявани. Сега, разбира се, ще изслушам внимателно вашите изказвания за пътя напред на Бялата книга. Нашата работа продължава и очаквам и бъдещото сътрудничество конструктивно и от полза на двете страни. Благодаря ви. И сега е време за изказвания от името на политическите групи. Първо, от името на НП, господин Маркос Пипър. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. В доклада се съдържат много добри идеи за свързването на транспорта в интермодален транспорт, за иновации и така нататък. От теоретична гледна точка нещата звучат прекрасно. Но дали Транспортът стои действително в центъра на вниманието на политиците или дали му се отделя необходимото значение. Ние свързваме транспорта най-вече с екологичните цели, които сме си поставили и в това отношение се стремим да регламентираме и регулираме нещата. Но става дума не само за регулиране и регламентиране, става дума и за финанси, става дума за данъчна политика. Така че една голяма част от средствата, които са необходими за развитието на транспорта, действително да отиват в транспорта, а да не се отделят за социално-политически цели. Много важно е да финансираме е, всичко това, което е свързано с механизма за свързване на Европа е, и в рамките на ЕФСИ. Естествено, че е, в граничните райони, в транснационалните инфраструктурни мрежи има много недостиг, има много дефицит на финансови средства. И освен това, като че ли все повече се налага мотото колелото, велосипедът е едно ценно транспортно средство. Всичко това е чудесно описано в доклада на Винфанте Фантекамп. Ние желаем устойчивост. Ние желаем устойчивост и за инфраструктурата, и за предприятията, за да не започнем да губим от нашата конкурентна способност. Благодаря ви. От името на групата на социалисти и демократи, госпожата Тартен.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 Panie przewodniczący, szanowni państwo. Господин Златовски, уважаеми председателю и колеги, ако желаем да изградим единно транспортно пространство в Европа, трябва да си признаем колко трудна е тази задача и за да успеем, трябва да се придържаме към точен план за действие със съответните етапи. Бялата книга за транспорта трябва да бъде именно такъв план. Това е амбицията, но ние приехме тази стратегия едва преди една година. Вече виждаме, че има забавяне, що се отнася до изпълнението на целите. Някои от тези цели, цели бяха нереалистични или прекалено амбициозни. Имам предвид загърбването на изкопаемите горива за транспорта. Това бе прекалено голяма амбиция. Сега имаме бялата книга и трябва да се възползваме от тази възможност да посочим кои са истинските ни проблеми. Интегрирането в транспорта трябва да се превърне в нещо, което се извършва по места и следва да обърнем внимание на трансевропейските транспортни мрежи защото те са изключително важни и необходими, ако желаем да подобрим интегрирането в транспорта в Европа и да а, осигурим достъп до транспорт в периферията на страните. Това е най-важният приоритет в нашата политика през идните години. На второ място, Бялата книга в този вид не отчита в достатъчна степен градската мобилност и транспорт не се говори достатъчно за споделянето на автомобилния транспорт. Това е стратегически документ и такива важни теми не бива да бъдат пренебрегвани в него. А когато говорим за бъдещето на транспортния сектор, не бива да забравяме и работещите в него някои държави и членки се опитват да защитят собствените си предприемачи за сметка на основната основните постановки за економическа свобода, свобода като например социалното подпомагане. Приветствам това, че докладчика говори за правилния баланс между пазара и защитата на правата на работниците. Надявам се, че комисария ще се вслуша в тези коментари, а също така и много други включени в доклада, за да може политиката да бъде прилагана. Благодаря. Бих искал да помоля всички колеги да се съобразяват с предвиденото за изказване време. И сега думата има госпожа Клаудия Тапардел. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо комисар, урбанизацията, демографските промени в нашите общества – променят и нуждите ни от транспорт. За това се преразглеждат мерките, предложени преди 4 години в Бялата книга. Ние очаквахме да имаме наистина едино транспортно пространство в Европа до сега, но необходимостта от мобилност е все по-голяма затова трябва да посрещнем нуждите от превоз на товари и пътници през 21 век. Именно за това ние решихме, че пътникът, човекът трябва да е в сърцевината на транспортните политики, да има минимални поне стандарти, що се отнася до либералния пазар, както и да се наложи принципа за равен шанс особено по отношение на жените. Бъдещата система би трябвало да се основава и на принципа за устойчивостта. Да се разработят нови инфраструктури, като се грижим най-вече за свързването и на най-отдалечените райони с останалата част от Европейския съюз – превозът на пътници и товари би трябвало да се развива безпрепятствено. Това е от голямо значение и за регионалното сближаване, както и за премахване на различията между регионите. Сега с развитието на глобализацията трябва да мислим и за обществения транспорт, защото градските центрове виждаме, че страдат от недобре развитите транспортни връзки. Да не говорим за големите задръствания. Трябва да се мисли за интегрирани системи и информация в реално време. Това ще ни помогне да изпълним своята цел за един устойчив транспорт. По този начин ще допринесем и за развитието на други отрасли, като например туризма. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, госпожо комисар, наистина е, се подценява е, транспортът и аз съм съгласна с това. И нещата именно по тази причина не вървят. А транспортът е много важна част от вътрешния пазар. Без 24 часа доставки и превози, без транспорт, е, всъщност нищо не е в състояние да се случи тук в Европа. Няма да има доставки на е, хранителни стоки няма да има нищо в крайна сметка. Е, ние се нуждаем за всичко от транспортни средства и по тази причина през последния ния период, в последните години, създаваме ТНТ. Това е действително един мащабен план, който отговаря на нашите действително амбициозни европейски идеи. Именно от това се нуждаем. Така ще спрат задрастванията, така ще премахнем пречките и трудностите. Всичко това е много важно. Необходима ни е мобилност, тя служи на хората, тя служи на превозите, на товари и по ЖП транспорт, и в рамките на корабоплаването. Естествено, всички видове транспорт са важни, но критериите трябва да са изпълнени, а именно чистота, екологосъобразност, достъп на хората до видовете транспорт и колкото е възможно по-лоялна конкуренция, е, повече коректност, повече честност, е, т.е. не само по отношение на лоялната конкуренция, но и по отношение на работещите в сектора трябва да има коректност, добри е, условия на труд, добро заплащане и така нататък. И естествено лоялност и коректност и по отношение на пътниците. И ако всичко това е част от Европа, тогава естествено не можем да пренебрегваме никой вид транспорт и в никакъв случай не можем да елиминираме и е, превоза между Испания и Гибралтар. Това е част от Европа. Благодаря ви. Благодаря ви. От името на Обединената левица госпожа Килонен arvoisa puhemies. Благодаря, господин председателю. Госпожа комисар. Бих искала да благодаря на господин Ван де Камп за градивната работа, която е свършил. Това е много важно за Комисията по транспорта и е свързано с визията на тази комисия в областта на транспорта ние в нашите документи вземаме решения, които засягат всички европейци, но дали отчитаме нуждите на потребителите? Като че ли в много отношения наблягаме на традиционния статус на операторите, а не вземаме предвид поевтиняването и по-голямата достъпност на потребителя, който би трябвало да е в в центъра на вниманието. би трябвало самия сектор, операторите да си дадат сметка е, кой е най-важен. Инфраструктурата е само една малка част от всичко това. Много по-важно е какво се случва по тази инфраструктура. Нужни са ни интелигентни решения и тъжно, че ние по-лесно градим тунели и преминаваме през планините, вместо да разработим необходимата уредба и да регламентираме услугите. Нужни са по-добри решения, които по-скоро не се нуждаят от земекопачни машини, а от машини, които да раздробят хартията, на която пишем. И сега от е, господин Екхот от името на Зелените. Почти успяхте с произнасянето на името ми, казва ораторът. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика и то най-сърдечно за доброто сътрудничество. Ние всъщност Искахме да има документ на компромиса, в който обаче всичко да се казва ясно, нещо, което постигнахме, за което искам да благодаря. Разбира се, този текст не е изцяло така, както го искахме, но има неща, които ни радват. Нищо, че не е изцяло зелен. Благодаря и на госпожа комисаря за нейното изказване изказване, нека кажа следното. Вижте как се променя транспорта, как се променят модални, модалностите. Има голямо забавене в сравнение с първоначалния график. И Ясно е, че Европа трябва да отвои усилията си и след 2020 година. Да погледнем социалното измерение – Отварянето на пазара няма как да не доведе до съответните социални последици. Необходимо е комисията да работи по-енергично. Тук вие споменахте, че се работи, но нека чуем нещо конкретно. Трябват ни наистина и нови мерки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 Би трябвало обаче наистина да вземем мерки. Ето сега комисията прави своята оценка, а постериори и това е чудесно за хората от собствената ми страна, които в момента организират протестни демонстрации. Като че ли сме близо до решаването на проблема и промяната на законодателството, но ние трябва да мислим за социалното измерение. Не бива да се позволява социалния дъмпинг. За това и призоваваме комисията да се вземат мерки срещу този незаконен дъмпинг на заплащането в сектора. Освен това, наистина е крайно време да се постигне справедливост. Благодаря. Е, мадам Мари Кристин Арноти. Госпожа Арноти Мари Кристин от СПД. Благодаря. Уважаеми колеги, искам да изразя своето несъгласие с препоръките на доклада. Претекстът е, че се борим с глобалното затопляне и искаме път на сигурност, но на практика се търси увеличаване на европейската бюрокрация в ущърп на държавите членки. Бялата книга иска да се увеличи публичното финансиране. Това увеличение винаги пада върху плещите на данакоплаците, включително и французите, разбира се. Също така не съм сигурна, че трябва да има конкуренция в ЖП транспорта в национален план, а именно това се налага на европейско ниво. Изобщо Европейския съюз налага едни норми, които и за пътната безопасност са все по-либерални и не водят до нищо добро. За това ще гласувам против доклада. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. Да, в думата на господин Деграндес Паскуал. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Транспортната политика е много важен елемент на вътрешния пазар териториалното сближаване в Съюза, индустриалната политика. Трябва да подобрим инфраструктурните мрежи, особено по границите, да има по-добра ефективност на различните модуси на транспорт, да има свободна конкуренция и комодалност. Трябва да се намали и времето на изчакване. Има много положителни елементи в доклада, ние ще го гласуваме утре. Интернализиране на външните разходи, альтернативни ефтини горива, споделен транспорт, условието работниците в сектора да могат да почиват в своето място, в което са установени, свързване на най-отдалечените райони и регионалните летища. Със сигурност утре ще гласуваме положително, господин докладчик, поздравявам ви. Но аз съм испанец и мисля, че това, което се казва за летището Гибралтар е неправилно, неуместно. Ние никога не сме блокирали въздушния транспорт, винаги сме се разбирали с колегите от Обединеното кралство възоснова на Лондонската декларация която гласи, че има суспендиране на нормите до постигане на съгласие между Великобритания и Испания. Защото ние от много време договаряме тези въпроси помежду си и не трябва някой друг да взима решенията вместо нас. Благодаря. Аз е, Артук, минути, Колегата Артойк има думата. Благодаря ви, е, господин председател, уважаеми господин е, комисар, уважаеми госпожи и господа. Е, нека първо да благодаря на нашия докладчик и на нашата доклад... нашия докладчик в Сянка, Клаудия Партабел. Много конструктивно се работи е, по този доклад и аз се надявам, че по същия конструктивен начин ще приключим с работата в днешния дебат. След е, е, 4 години ние е, правим междинен преглед на Бялата книга. Целите, които е, при приемането на Бялата книга бяха поставени, е, са правилни, но ние не сме ги постигнали. Е, това е нашата констатация, да кажем, що се отнася е, до прехвърлянето на е, превозите от сухопътния транспорт към е, ЖП транспорта. Сме си поставили амбициозни цели, но само отчасти сме ги постигнали от 2008 до 2011 година. Всъщност 76% е покрита целта, а през следващите 4 години всъщност процента е дори по-нисък. Тоест, трябва да продължим с усилията. Що се отнася до устойчивото развитие, се обръщам с молба към комисията. Естествено и парламентът е ще изиграе една определена роля в това отношение, но трябва да се опитаме нещата да се подобрят. Дали става дума за различни видове транспорт, дали става дума за, е, да кажем, е, пренебрегване на някои е, норми във връзка с е, безопасността на труда и безопасността на транспорта, на превозите, да кажем в авиацията. Има слабости и ние трябва да ги преодолеем при всички положения. Благодаря. Жаклин Фостер има думата. President. Благодаря, господин председателю. Най-напред благодаря на докладчика за усърдието. От консервативна гледна точка, голяма част от оригиналния текст беше променен. Ние подкрепяхме този текст преимуществено моята делегация трудно ще подкрепи някои от промените. Концентрирането върху социалното законодателство в областта на въздухоплаването, това би затворило пазарите и е всъщност протекционистка мярка. Не е необходимо да се създава нова агенция за пътна безопасност. Това няма да допренесе по никакъв начин. И директивата за пристанищата според нас също така вреди на британските пристанища и накрая има позоваване на Гибралтар. Моят колега преди две години внесе едни изменения. Това е суверен на британска територия, член на единния пазар. Тук трябва да кажа, че въпреки Испания продължава да успорва суверенитета, за съжаление всички тези регламенти за пътническите права и другите предложения за съжаление, господин Ван де Камп, които сте предвидели в доклада, не могат да бъдат подкрепени от нас, но ние високо ценим усърдната работа, която сте извършили. Председателю, благодаря. И сега госпожа Лапона Лопес Бермехо има думата. Благодаря ви, господин председател, особено за това, че толкова хубаво произнесохте името ми. Благодаря ви. Пътният транспорт в момента се намира в преход, защото очаква стратегията на комисията изискванията за взаимосъвместична ефективност, необходимостта да се развива производството и дистрибуцията в Европа налагат един модел на големи инфраструктури и огромни предприятия за транспорт. При този преход обаче са много важни правата на работниците и наетите и самонаетите. Да се мисли за времето за почивка, за заплатите, е, за това да не се налагат допълнителни задачи при товаренето и разтоварването, да няма социален дъмпинг, да не се злоупотребява с нормите за каботаж и пътуването на работниците, защото този сектор непрекъснато се либерализира, като отпадат националните договореностите. Не може пътниците да не бъдат покрити от нормите за защита на трудовия пазар. Данила Аюто, una минуто. Благодаря ви. Е, Даниела Аюто има думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, е, мисля, че действително е, работата по Бялата книга е отлична. Все пак не можем да подкрепим всички предложения. Смятаме, че не е правилно да се подкрепя, да кажем, проекта Лион Торино, защото е, има нещо неефективно в този проект. Така че от енергийно-техническа гледна точка би трябвало да мислим най-вече за прехвърлянето на е, транспорта от е, сухопътния към е, ЖП транспорта. Естествено, трябва да използваме колкото е възможно средствата и за развитие на градската мобилност, на градския обществен транспорт, да се преборим с социалния дъмпинг при всички положения съм против е, прехвърлянето на повече правомощи на Европейската комисия, която очевидно е склонна да е, насърчава определени е, проекти, които обаче са от полза само на определени кръгове. Това не е общо европейска политика. Става дума за една абсурдна политика, която в никакъв случай не бива да продължава. Е, това е като при алкохолиците. Е, знае се, че накрая ще си докарат е, смърт с пиенето, но продължават да пият от сутринта. Думата сега. Благодаря много, госпожо комисар. Транспорта е гръбнакът на всяка економика, но вътрешния пазар не може да функционира добре без добра транспортна инфраструктура. Ще ни се да променим транспортния сектор. Той би трябвало да работи ефективно, да е конкурентоспособен, да е оперативно съместим, но тук са необходими промени. Статистиката сочи, че транспортът ще става все по-необходим и ще има все по-голямо търсене. Поздравявам от, е, докладчика за отлично свършената работа и многото коментари по важни теми. Разбира се, това не е панацея, остават много проблеми, които засягат транспортния сектор. Въпреки това, препоръките в доклада биха били добра основа за допълнителна работа. Но един коментар за, за социалния дъмпинг. Всички говорят за социалния дъмпинг напоследък. Транспортните услуги би трябвало да се извършват от хора, които работят при достойно а, заплащане на труда. Би трябвало също така да се подпомага и конкуренцията. И не би трябвало социалния дъмпинг да е повод да ограничаваме а, достъпа на превозвачи от други страни до пазарите в а, страните в Европейския съюз. Има много нередности, които са посочени. Трябва да се борим срещу злоупотребите, несъмнено, но също така трябва да има и контрол, що се отнася до прилагането на действащите разпоредби в областта на операторите в транспорта. Председателя, благодаря госпожа. Сега думата има госпожа Сенялова. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Позволете ми първо да благодаря на докладчика, както и на докладчиците в сянка за отличната им работа. Те работиха отлично и по доклада за бята книга от 2011 година. Разбира се, много е важно да имаме едино транспортно пространство, за да използваме заедно своите ресурси, да бъдем взаимосвързани като държави членки, да има връзка между различните видове транспорт. Трябва да отпаднат също така разликите между пътния и въздушния транспорт, трябва да има по-добри трансгранични връзки. При пътния транспорт е необходимо да се мисли за по-добра безопасност, да има по-малко ранени по пътищата. Друго измерение е социалната закрила на работниците. Благодаря на всички, които са работили по доклада. Благодаря ви. И сега давам думата на госпожа Симур. Благодаря ви. В този доклад докладчика говори за въвеждане на въжени коли а, става дума за 16 милиона, които ще са необходими, за да бъдат изградени тези а, линии в а, Англия. Това определено не е рентабилно предложение. А, аз съм дълбоко загрижена от прегледа, който се прави на директивата, особено в раздел 6, който предвижда държавите членки да могат да въвеждат ограничителни мерки съобразени с някои характеристики. Това дава възможност на комисията да се меси в суверенитета на държавите членки, що се отнася по, за определенето на таксите за пътническия транспорт. Това е срамно. Както ние казваме, този доклад е пълен с противоречия и неоснователни твърдения, затова съм против него. Благодаря. И сега думата има депутата Салини. Благодаря, господин председател. Mm при вида на Бялата книга и доклада на господин Фантекамп става ясно, че работата наистина е трудна. Комисарят може би би могъл да ни каже нещо за постигнатите резултати. Очевидно вижданията ни се различават. Случва се нещо, което според е, нас не би трябвало да се допуска. Там, където има напрежение, където има очевидно слабости и търкане, е, като че ли нещата не се подобряват, а се влушават. Очевидно комисията би могла да направи много повече. Е, по отношение на либерализацията, по отношение на железопътния транспорт. Е, комисията работи с всички е, тези инструменти и елементи, които са очевидно положителни и полезни, но Финансирането също е голяма тема. Би трябвало да инвестираме там, където действително можем да бъдем ефективни чрез този доклад трябва да се стимулират полезните инвестиции в превозите на стоки, на пътници, защото нашия континент може да се развива и по-добре. Благодаря, господин Салини. Агнес Юнгериус има думата. Dank u, voorzitter. Благодаря, господин председателю. Пилотите биват принудени да летят, иначе няма да им платят. Шофьорите на камиони карат денонощно, защото иначе ще си загубят работните места фирмите нарушават всички правила, защото знаят, че никой няма да ги провери. Не можем да позволим това да продължава. Европа трябва да сложи край на всичко това. Предложенията в доклада са положителни и слава Богу че християн-демократите като че ли вече са убедени, че тези мерки трябва да бъдат предприяти. Благодаря на колегата Ванденкамп. Е, комисията на Юнкер трябва да се задейства. Комисарят е, заяви политическа воля тази вечер. Крайно е време да се пристъпи към действие, да се предприемат мерки, които да сложат край на социалните злоупотреби в транспортния сектор. Благодаря. И сега думата има господин Жорж Паш. Верте, фрау комисарин. Уважаема госпожо комисар, скъпи колеги, бих искал да благодаря много сърдечно на Вим Вантекамп, е, който успя да предложи е, много полезни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Е, няма да се спирам на всички, тъй като времето за изказване е кратко. По отношение на сухопътния транспорт, ние поставяме определени изисквания във връзка с е, социалната среда, безопасността, е, ефективността. Нуждаем се отново законодателство в държавите членки и най-вече съвместно изпълнение на всички тези мерки. Смятам, че една хармонизация в по-голяма степен ще допринесе за подобряване на положението. Що се отнася до железопътния транспорт, е, трябва да приключим с изпълнението на четвъртия ЖП пакет, е, защото е, преструктурирането на ЖП линиите е нещо изключително важно за Европа. Така няма да загубим в рамките на международната конкуренция, а в момента сме на път, така да се каже, да се окажем недостатъчно конкурентно способни, ако не изпълним тези изисквания. Госпожо комисар, и вашите предшественици е, знаят, че винаги сме настоявали за е, развитие на транспорта, за устойчивото му развитие, така че той да може да предложи сигурни условия на труд на хилядите работещи в него. Благодаря. Е, госпожа Клин има думата. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Благодаря за присъствието ви тук. Благодаря и на вас, господин Ван де Камп, за усилията по постигането на компромисната позиция. Надяваме се утре гласуването да премине успешно, защото е важно. Вашият доклад говори за различните видове транспорт, ролята на транспорта, свързването на отдалечените региони и това колко е важно да се откликне на потребителите, съответно пътниците и бизнеса. Именно това е необходимо да ни води в дебатите. При въздухоплаването с четвъртия пакет в края на годината е много важно да отчетем факта, че сега авиопревозвачите се конкурират в световен план. Светът става все по-малък, така че европейският бизнес трябва да се съобразява с Азия, Австралия, ние трябва да можем да се конкурираме и да работим в отворен диалог, особено с страните от залива. Затова също трябва да се мисли и да стигнем до авиационно споразумение. Да видим какво всъщност пречи на нашите авиопревозвачи да бъдат достатъчно конкурентни. Благодаря ви. И сега преминаваме към спонтанните изказвания. Първият оратор е Клаудио Монтеро. Благодаря, господин председател, колеги, госпожо комисар. Истината е, че сме много далеч от единно транспортно пространство, въпреки че вървим по пътя към това. Приветствам колегата за работата, която е свършил и докладчите в Сянка. Няколко думи по отношение на морския транспорт и нуждата да а, укрепим пристанищата в Европа. Без да се бавим, ние трябва също така да изградим морските магистрали като част от трансевропейските транспортни мрежи. Съжалявам, че това е само споменато покрай другото в доклада и не са правени консултации с съответните заинтересовани страни. Това би подпомогнало нашите райони и затова искам да го посоча. Призовавам Европейската комисия да разработи стратегия с ясни мерки за свързване на островите с сухоземната част от Европа. Необходимо е да бъдат прияти тези мерки и да се следят вредните газове. Председателя, благодаря. Моля да се съобразявате с предвиденото за изказване време, иначе ще ви прекъсвам. Благодаря. Жан Лундерсон. Благодаря, господин председател, господин комисар. Има различни е, е, разделни гласования във връзка с е, предвижданите изменения и регламентите, най-вече по отношение на капацитета на транспортната система. Е, най-вече е, левариската партия е, в Великобритания има доста съмнения и е на различно мнение, особено по отношение на емисиите на транспорта. До 2050 година ние смятаме, че трябва при всички положения да постигнем целите си, защото това е от жизнено важно значение за околната среда в Лондон. Транспортният сектор е жизненно важен и за населението. Ние не бихме могли по друг начин да осигурим развитието в този огромен град. Много важно е за частния сектор и същевременно именно частния сектор би трябвало да мобилизира повече инвестиции в областта на транспорта. Благодаря ви. Следващия оратор. Οι μεταφορές είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Транспортът е от съществено значение за економическия растеж в Европа. Трябва да мислим обаче и за околната среда, както и за интересите на пътниците – Всъщност транспортният отрасъл произвежда 25% от емисиите на вредни газове. Това е и енергоемък отрасъл. Именно за това Европейския съюз трябва да мисли за възобновяеми енергоисточници, използване на железопътния транспорт, обществения транспорт. Нека също така работим и по пътната инфра инфраструктура, за да се намалят происшествията по пътищата. Европейският съюз би трябвало да помисли по-сериозно и за развитието на морския транспорт, така че хората от отдалечените острове да имат достъп до е, основните зони. Господин Берендика, госпожа Берендика, благодаря господин председател, благодаря и на докладчика за неговите усилия. Европа наистина заслужава да има една добре интегрирана транспортна мрежа, която да помага и на економиката. Всъщност транспорта е 1% от европейския БВП, а е много важен за държавите членки. Но транспортът е натоварен с някои европейски мерки, които всъщност пречат на неговата конкурентоспособност би трябвало да се водим от съгласуваните приоритети, защото те дават стойност на цялата система. Трябва да се мисли за всички използващи транспорта и за хората с намалена мобилност – трябва също така да развиваме новите технологии, и инфраструктурата, да мислим за бъдещето, така че да се предлага услуга, която наистина подобрява нашия жизнен стандарт и помага да се борим с измененията на климата. Благодаря. Госпожа Катрина Конечна има думата. Председající, vážený пане zpravodaji, дякую за ваше справо. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Докладчикът също заслужава похвала. Комисията за околна среда смята, че трябва да се използват всички ресурси в транспортните системи. По същия начин, както и докладчикът, гледам на десте повели в Бялата книга за изключително важни трябва да помислим най-вече за по-чистите видове транспорт, защото те ще ни помогнат да намалим обема на емисиите. Естествено, че <laughs> велосипедът също е альтернатива, която ще ни позволи е, да запазим една по-чиста околна среда, но дали това е, е средството, което ще помогне на всички държави е, членки и дали навсякъде са създадени необходимите условия за велосипедисти е, мрежата ТНТ, е, железопътната мрежа трябва да бъде много, много разширена и трябва да се инвестира. Господин Кох, госпожо комисар, транспортният сектор пряко влияе на ежедневието ни, на економиката, на околната среда, на туризма, на здравето и така нататък. И много често, за съжаление, се обяснява подценява и омалуважава значението на транспорта. Ние трябва да направим снимка на състоянието в момента и да положим максимални усилия за устойчиво развитие на мобилността на транспорта. Струва ми се, че е, трябва да помислим за е, едни е, взаимосвързани решения. Не би трябвало да работим е, така, поединично върху отделните системи и елементи, а трябва да мислим за цялото. Е, необходими са ни конкретни цели. Е, имам предвид стратегията за намаляване на броя на жертвите е, в. Е, движението по пътищата и при всички положения трябва да подобрим условията за работа на пилотите и на професионалните шофьори. Благодаря ви. Инес Аяла Сентър има думата сега. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика който наистина работи упорито, за да представи своите идеи за бъдещето на транспорта. На първо място трябва да мислим за сигурността и безопасността по пътищата, защото заради кризата пътните транспортни средства остаряват и ние очакваме с нетърпение бъдещите предложения на Комисията за пътния транспорт трябва да се използва и ЕФСИ. Безопасността е важна. В това трябва да се има предвид и за борбата с терористите. Видяхме какво се случва по гарите. За това ние подкрепяме съвета в бъдещите му предложения в този дух. Работниците в транспортния отрасъл също трябва да бъдат защитени. Техните основни права, тяхното здраве. Необходимо е и младите да получат работни места. За това обаче те също разчитат на транспорта. Очакваме вашите предложения, госпожо комисар, как ще направите сектора привлекателен и по този начин как ще се преборим с безработицата. Необходимо е да се мисли за използване повече на мотоциклетите, на трамваите, но за всичко това трябва бюджет. Е, много разчитаме на Европейския фонд за стратегически инвестиции, разчитаме и на вас, госпожо комисар. Благодаря. Gracias. И накрая от името на Европейската комисия госпожа Виолета Булц благодаря, господин председателю, почитаеми депутати. Благодаря ви много за ценните и конкретни изказвания и коментари. Отбелязахме си всички тези коментари и докладът и тези коментари ще бъдат взети предвид при окончателното оформяне на белия доклад, който ще бъде готов към края на настоящата година. Чертая колко важно е да чуем, че всички си даваме сметка колко важен е транспорта за растежа, за етостта и позволете няколко допълнителни думи да кажа за самата процедура. Обществените консултации с заинтересованите лица приключи. Много от мерките за изпълнение по доклада от Бялата книга 2011 а, сега са в процес на цялостна оценка, но имаме предвид онова, което е направено вече, онова, което е морално устаряло и онова, което те първа ще се прави. Разбира се, от 2011 година насам много се промени политическото и економическото положение, но признаците сочат, че основните постановки в Бялата книга остават валидни. Разбирам, че Европейският парламент е, е съгласен с този подход. В заключение, позволете да благодаря още веднъж на господин Ванден Камп. Много ви благодаря. Благодаря и на парламента за това, че предприя тази инициатива. Както казах в увода си, ние сме съгласни с основните насоки за пътя напред. Доста призиви имаше да предприемем действия. Това ми харесва и нека сега работим заедно по тези инициативи, които са необходими за действителен напредък. Благодаря. Благодаря, председателя. Давам думата на докладчика господин Ван де Камп. Благодаря, господин председател. Благодаря на първо място на господин госпожа комисаря. Благодаря и на колегите, благодаря и на всички тези, които направиха коментари. Благодаря и на госпожа Фостър, която разкритикува доклада. За съжаление, тя вече не е в залата. И слушах много внимателно всички и ще се опитаме при е, следващите ни стъпки да се съобразим с всички мнения. Естествено, е, е, би трябвало да помислим за това как точно ще изпълним всички от тези цели, които сме си поставили. Това ще бъде и моя задача през следващите години. Е, всичко това, което се каза тук, което аз записах, е, да бъде съобразено и изпълнено. И Комисарят е, каза, нуждаем се от повече устойчивост, нуждаем се и от повече възможности за реализиране на печалба, но не бива да забравяме и е, социалната среда и социалните аспекти. Ето това ще бъде една от основните ни задачи през следващите години. Е, естествено и всички останали парламентарни комисии, не само транспортната комисия, трябва да мислят